че е време да започнем работа. Първата точка в дневния ред е докладът Балцание. Тристранна среща във връзка с проекто бюджета за 2012 година. Давам думата на докладчика